С това гласуването приключи. и Сега преминаваме към обясненията на ВОД. Ще почакаме няколко минути колегите да напуснат залата.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 е, предложението възражение по правил 106 подновяване одобряването на активното вещество глифозат. Роза Дамато поиска думата. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Това предложение бе резултат от демократична мярка в резултат на принципа на справедли, на предпазливост не приложен от комисията. Също така е, искам да напомним, че според ЕФСА принципа за предпазливост е необходим и има проучвания, които сочат за канцерогенния характер на глифозато. Ние не знаем как функционира това вещество. Ние искаме много ясно. Проучванията трябва да бъдат публични, не го казвам аз а член 10 от регламента за фитосанитарните продукти комисарят Андрюкайтис носи отговорност. В този процес не можем да вървим сами. Гласувахме предложение за резолюция, което е абсурдно. Не можем да допуснем подновяване на разрешението за глифозат за още 7 години. Необяснимо е защо гласувахте решение, което е в ущърп на здравето на всички граждани. Председателят. Моля колегите, които напускат залата, да го направят тихо от уважение към ораторите. Господин Демес Макер има думата, но той не е в залата. Давам думата на госпожа Лопес Бермею. Една минута. Благодаря, господин председател. Прави се опит да се е, смеси е, дебата е, за глифозата с е, други проблемни теми. Онези, които критикуват глифозата, смятат, че той е канцерогенен. Текста, който приемаме, казва, че комисията не може да дава автоматично разрешително. Не може да позволявате на модела на Монсанто да възтържествува без да се отчитат рисковете за човешкото здраве. Когато държавите членки искат да, да, да има разрешително, то трябва да се основава на съответната информация. Не искаме да използваме токсични вещества на широка основа в Европа и аз гласувах против. Госпожа Форд. Източна Англия е житницата на страната и аз получих много имейли е, от е, мои избиратели за този продукт глифозата. Всъщност това е раундъп. Това е единствения продукт, който може да се използва за да се поддържат култури като е, чемик, пшеница, овес и така нататък. Ако не се използва този продукт, ще има сериозно въздействие върху производството на храни. Имаме нужда от храни за нашето нарастващо население. Фермерите ни казват, че глифозата не е лукса, е необходим. Европейските учени заключват, че проблема не е канцерогенен за хората. Хората обаче се притесняват и е вярно, че научната дейност трябва да продължи. Въпреки всичко това обаче, социалистите искат да има незабавна забрана. Аз не съм съгласна. Нашите фермери и нашите учени трябва да могат да работят. Гласуването, вота днеска им дава възможност да стигнат до едно по-обосновано заключение. Благодаря.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 Е, успоредно с това възражение аз е, бях внесла предложение за подновяване на разрешителното за ползване на глифозат, инициатива, която не бе последвана от другите групи, които предпочетаха да внесат общ текст. При все това обаче днес станахме свидетели на сериозно разделение в политическите групи по този въпрос, поради което аз е, смятам, че Европейската комисия е превишила прерогативите си, като предлага подновяване разрешителното на глифозата на няколко основания. Първо, научно-изследователския контекст е, особено по канцерогенния ефект на глифозата, би следвало да ни наведе на благоразумие и съответно комисията като посредник на тези отношения в Европа би трябвало да прояви същата предпазливост не е възможно да се рискува с токсичността на продукта. В крайна краща за това става въпрос. И а, възраженията, които имаме, са напълно основателни. Ораторката е прекъсната от председателя. Госпожа Торис Мартинес за една минута, моля. Гласувахме против, защото измененията е, от, от, отразиха резултатите от разискванията в комисията. Безотговорно е да се иска подновяването на разпространението на глифозата за още 7 години. Ние от Подемос призоваваме компетентните органи да приложат принципа на предпазливост. Е, има сериозни основания да се смята, и то от експертни източници, че глифозатът е канцерогенен. Но предполагам, че Европейската агенция за безопасност на хранителните продукти има някакви други мотиви, тъй като се различава в мнението си от мнението на СЗО. Не е възможно е, глифозата да се разпространява е, като изкуствен тор в растениевътството в Европа е, и да стига в край на краища до трапезата на нашите съграждани. Благодаря, господин Яр, за една минута. Благодаря, господин председател. Благодаря. Ако искаме политиката да бъде зелена, ние трябва да бъдем логични до край и да приемаме резултатите. Имаме научните резултати Имаме и резултатите и на ЕФСА и техните заключения са ясни. Ето защо ние решихме, че искаме през следващите години да има последващи проучвания. Искаме по-нататъчна дефиниция на техническите спецификации и искаме да можем да следим активните вещества. Мисля, че постигнахме добър компромис. Решението е добро възоснова на научен анализ. Госпожа Ри за една минута. Благодаря. Аз Смятам, че това е добър момент за защита на здравето, като казах не на предложението на комисията. Ние сме на страната на гражданите и сме за по-интензивно земеделие. Ние трябва да вземем отговорно решение, когато науката няма ясно и окончателно решение. В заключение нашето а, и послание е ясно. Ние казваме не на максималистичното предложение на комисията. Разрешението за 7 години е твърде широко, но то е ясно. Комисията трябва да ни предложи нов текст на и държавите членки да могат да вземат решение. Благодаря господин Поспишил за една минута. Благодаря, господин председател. И аз гласувах против предложението на комисията за подновяване на разрешителното за следващите 15 години. Обеден съм, че След като имаме вече научна информация, според която този химикал е опасен, не можем автоматично да одобрим подновяването на разрешителното. Има нужда от комисия, която да разследва канцерогенните свойства на, на, на това вещество. Имаше проучване, и заключението е, че е възможно това вещество да има канцерогенно въздействие върху хората. Играем си игрички с здравето на нашите граждани. Е, мисля и съм убеден, че комисията не може да поднови разрешителното за 15 години. Господин Капуто. Дисулф, е, глифозатът е, предизвиква рак и следователно комисията не трябва да даде разрешение. Принципа на предпазливост трябва да бъде най-важен. Задължение, наше задължение е да се грижим за е, здравето на гражданите. Глифозат е вероятно канцерогенен според Световната здравна организация. Има и други проучвания, които говорят за евентуални рискове. Франция реши да забрани използването на глифозат. Тъкмо защото не е сигурно какви са опасностите за здравето. Тук позицията, която беше взета, е абсурдна и е в ущърп на здравето на гражданите. Комисията трябва да представи независима ревизия на глифозат, като използва всички възможни научни данни за канцерогенността. Благодаря. Госпожа Елеонора Еви. Е, благодаря. Европейският парламент имаше възможност да изрази ясна политическа позиция срещу подновяването на глифозат. Е, вероятно е, че има вероятност е, да има канцерогенен ефект. Ние имаме право да приемаме автономни мерки Независимо от това, че парламентът изрази ясно становището, Движението 5 звезди подкрепя възражението и светлината на представените измененията, които бяха гласувани. Ние гласувахме против. Всъщност предложението за възражение се превърна в подкрепа за още 7 години. Е, всъщност е, оказва се, че търговският интерес на предприятията е по-важно здравето на гражданите. Господин Шон Кели за една минута. Благодаря, господин председател. Мисля, че постигнахме един разумен компромис е, и забраната по-настоящем не би била разумна, след като данните не се ползват с особена достоверност. Още повече да се заяви категорично, е, че въпросният глифозат е канцерогенен, е, би могло да породи и опасни обществени настроения, но ние взехме предпазливото решение, като ограничихме срока на разрешението, като по този начин си даваме възможност да проучим този химикал и да се уверим, че той е наистина безопасен, евентуално или обратното. Така или иначе, сега даваме възможност на земеделските стопани да е, продължат своята работа. Е, противното би било е, крайно отрицателно за е, конюнктурата в селското стопанство. Още повече, че, както казах, данните не са окончателни. Благодаря ви. Господин председател, един от основните ни проблеми е, че глифозата не подбира той не убива само плевели, но и различни видове гъби, водорасли и други видове живи организми. Той съответно вреди на ем, биологичното многообразие. Съгласен съм, че предложението на комисията не отчита важността на човешкото здраве. Мисля, че е необходимо да се направи едно много бързо проучване на канцерогенните е, свойства на глифозата и въздействието му върху ендокринната система. С оглед на всичко това аз гласувах против глифозата и приканвам комисията да публикува информацията, която е използвала за да пледира за подновяване. Марк Тарабела. Господин председател, Европейският парламент трябваше да възрази срещу решението на Европейската комисия да поднови разрешението и то за 15 години. Това бе безотговорно. Е, и а, а, е, ние в край на краища днес отправихме един сигнал в смисъл, че не е възможно да се подновява разрешението и то за цели 15 години без изчерпателен анализ. От отделно от е, това следва да се е, е, забрани една съставка на глифозата, която придава по-голяма опасност на продукт. Аз обаче не бих могъл да приема и компромиса на НП. Да не е 15 години, да е 7 години. Няма никакъв смисъл, тъй като това фактически обесилва посланието, което желаехме да отправим. Ето защо белгийските социалисти днес се въздържаха по време на гласуване пътуването, колкото и прискърбно да е това. Благодаря. Господин Полчек, минута. Благодаря, господин председател. Трябва да призная, че моето гледище по този въпрос еволюира и вероятно се е променило от а, миналия път. Ето защо аз си позволих а, да критикувам комисията за това, че ни предоставя достатъчно научна информация. От друга страна обаче земеделските стопани ме разясниха, че от една страна глифозатът може да е канцерогенен, но пък от друга страна същото може да се каже и за емисиите от автомобилния транспорт, а автомобилният транспорт не е забранен. Ето защо аз подкрепих компромисното предложение, което бе внесено междувременно, и съответно прието. А трябва да кажа, че промених и собственото си мнение. От последното си изказване е, на пленарно заседание след като се запознах с мнението на селскостопанските производители. Този 7 годишен срок, който е даден обаче, следва да се използва за проучване не само на глифозата, а и на стоте деривата, свързани с него. Благодаря, каза председателя. Това бе последният оратор, обяснявайки вота по резолюцията за глифозата. Сега пристъпваме към доклада Калниети. Госпожа Морвай има думата за една минута. Благодаря, господин председател уважаеми европейски съграждани, трябва да знаем какво става в Брюксел, какво става в Страсбург. Трябва да говорим за посегателствата срещу суверенитета на народите. Това е доклад, който вероятно е най-агресивното посегателство срещу е, националния суверенитет до днес. В точката му 22-23 е, ще видите, че се поставя за цел укрепване на глобалното управление. Мога да дам и, и още няколко примера за краткото време, с което разполагам. Целта била да се стимулира свободната търговия и капиталовложенията в световен мащаб, да се облегчава достъпът до пазарите не за малките и средни предприятия, разбира се, и да се защитава стабилността на световната финансова система. Цитирам, прочим. Всички договори за доставка на, енерго, на енергоносители следвало да станат прерогатива на Европейския съюз. а отделните национални е, протекционистски мерки да бъдат прекратени. Благодаря, господин Яр, една минута. Благодаря, господин председател. Общо има четири неща тук. Е, е, защитаването на европейските държави, първо. Необходима е една стратегическа альтернатива на Европейския е, съюз е, и по-скоро в отбранителната област, и това е НАТО. Е, на трето място съседните на Европейския съюз райони трябва да бъдат стабилизирани. Това е, това е важен приоритет. И на четвърто място Европейският съюз би следвал да бъде по-активен на международната арена, вместо да бъде само наблюдател eine revisionsklausel eingeführt haben dass wir alle fünf jahre gemeinsam mit den Ние э, э, въведохме клауза за преразглеждане. Веднъж на 5 години э, така, сядаме с представители на националните парламенти, представители на европейските народи, да, да видим какво да правим за напред. Общо взето докладът е добър и аз го подкрепям. Благодаря господин Поспишил за една минута. Благодаря господин председател. Благодаря господин председател. Аз гласувах за въпреки, че някои идеи, свързани с отбранителната способност на Европейския съюз, са повече от справедливи. Там се казва, че, европейски, че Съединените щати трябва да бъдат ключеният е, ни съюзник и че на най-важна е роля – това е много важно, когато искаме държавите членки да увеличат разходите си за отбрана до 2,5% от БВП. Не можем да кажем, да говорим, че отбраната не е наша задача и трябва да харчим парите си другаде. От друга страна, аз имам съмнение за общия отбранителен съюз. Аз мисля, че е по-добре да си сътрудничим с НАТО, не да създаваме паралелни структури. Господин Мамикинс, благодаря господин председател. Аз имам смесени чувства. Ясно е, че от една страна в Европейския съюз от десетилетия е, Европейския съюз е сериозен играч. Говорим за военно разделение на задачите между НАТО и Европейския съюз и че не се използва достатъчно потенциала на държавите членки. От друга страна, ние трябва да изразходваме 2% от БВП за военни цели. Е, трябва да ние засилваме взаимоотношенията си с Русия. Засилваме взаимоотношенията си с щатите, защото очакваме заплаха от Русия. Имам смесени чувства и гласувах против доклада, защото според мен той не е добре изготвен. Благодаря. Господин Полчек за една минута. Благодаря, господин председател. Подкрепих този текст по няколко причини. На първо място, смятам, че понятието по-широка зона на съседство е добро. Това понятие следва да се укрепи дори и държавите, които се намират в това пространство, да не е задължително да станат членки на ЕСА или пък да не могат да станат бързо членки на Европейския съюз. Мисля, че имаме нужда от стратегия за укрепване на нашата отбранителна способност. Естествено, че имаме Берлин 1 и Берлин 2. Те дават възможност Европейския съюз да използва бойни единици на НАТО. Това обаче не е осъществимо и мисля, че трябва да имаме собствен военен капацитет. Госпожа Джеймс за една минута, заповядайте. Днес говорим за намерението на Европейския съюз да създаде отбранителен капацитет. Очудвам се, че това решение и декларацията на Европейския съюз бяха направени толкова близо до датата на гласуване за излизане на Великобритания от Съюза. Този въпрос е много проблемен за, за Великобритания. Аз съм против участието на Европейския съюз в отбраната и развитието на подобен капацитет. Аз мисля, че подобни въпроси са прерогативи на суверенните държави, на техните правителства. Не подкрепям амбициозния бъдещ контрол от страна на Европейския съюз в тази област. Госпожа Маковей. În 2013 Consiliul European Благодаря. През 2014 година Европейският е, съвет е, зададе пределно ясни задачи на Европейската комисия. Първо, за въвеждането на един общ режим на обществени поръчки в областта на сигурността. На второ място, контрол върху промишления капацитет, който има отношение към отбраната. И е, на трето място, наблюдението на обществените поръчки в областта на сигурността и отбраната. Комисията обаче не изпълни тези задачи и се стигна до загуба на човешки живот. Европейските въоръжени сили следва да станат реалност колкото се може по-скоро. Жизнено важно е да консолидираме партньорските отношения между ЕС и НАТО и да е, компенсираме дефицита на сигурност е, в нашия регион и е, съседните на Европейския съюз страни. Ако някога сола на дневен ред, то това е днес, в защита на живота, свободите и безопасността на нашите съграждани. Благодаря. С това приключваме е, обяснението на вода по Каниети. Сега минаваме на доклада Мешерич. Е, господ Жаянака за една минута. Благодаря. Аз бих искала, господин председател, да обясня защо се въздържах. Не можах да гласувам против, защото аз приемам главната идея на доклада, че Европейският съюз се нуждае от един последователен подход към средноазиатския регион, за да се предотвратят евентуални противоречиви действия и сигнали. Не можех да гласувам и за, обаче, тъй като докладът според мен проявява последователност и в порочната традиция на Запада да назидава останалата част от света как да живее, е, пренебрегвайки културната специфика, не зачитайки в достатъчна степен е, традициите на съответната страна. В качеството си на заместник-председател на Комисията за сътрудничество с Средна Азия, аз предпочитам е, е, да се откажем от тази традиция, от този подход е, в интерес на по-голямото взаимно уважение. Благодаря, господин Поспишил. Има думата за една минута. Благодаря, господин председател. Подкрепих доклада, тъй като смятам, за разлика от преждеговорищата, че има някои аспекти, свързани с правата на човека в Средна Азия. Регионът има бъдеще, и ние следва да си сътрудничим с него, като от друга страна не се съсредоточаваме единствено върху економиката, върху търговското сътрудничество само. Трябва да подчертаем, че правата на човека също имат своето значение. И а, а, разговорите, а, които а, водим тук, се водят, например, и в Чешката република. Например, за отношенията ни с Китай. Нашият е, е, китайски президент е, наскоро направи официално посещение у нас и става ясно, че не само материалните интереси имат значение. Трябва да сътрудничим, но да не премълчаваме и проблемите. Централна Азия е доста близо до Европа, сравнени с Южна Америка. Но през последното десетилетие Европейския съюз не й отделя необходимото внимание. Латвийското председателство а, и латвийското мнение по въпроса на Централна Азия е малко по-различно. А, това е регион, който е под влиянието на Пекин а, и Москва, но ние също бихме могли да упражняваме известно влияние. Държавите в Централна Азия следват свои принципи на а, управление. А, това са държави, а, които са. А, древни съществуват много от преди времето на Съветския съюз. Следващия доклад господин Ширпек за една минута. Уважаеми пан председател, дякуем за слово. Уважаеми господин председател, както вече казах по време на разискванията по епидемията от вируса Зика на предходното ни заседание, това е много сериозно явление, защото засяга както майката, така и зародеща но за съжаление сега се използва трагичното положение, което се намира тези жени, за да принуди държавите, които дължат на, на правото на живот, да променят позицията си и да наложат тази култура на смърт. Виждаме как жените, момичетата в развиващия свят им се натрапва програми за аборт. Създава се усещане за несигурност сред бременните жени. Това е неприемливо. Благодаря. Благодаря, господин председател. Аз гласувах за този доклад, разбира се. По какъв начин някой би могъл да не подкрепи този доклад? А, има някои полукои, които трябва да си е, извлечем. Въпреки, че гласувах за доклада, а, имам някои възражения. Например, не става а, ясно къде се крият интересите на мултинационалните компании или пък а, къде са медиите, които в търсене на сензацията изменят а, а, фактите? А, или пък а, а, къде е мястото на култа към аборта в Западна Европа? Според мен акцентът трябва да бъде върху превенцията, а не върху абортите. От една страна са интересите на големите мултинационални компании, а от друга страна са е, хората, които трябва да се справят с различните лъжи. Господ... Господин Поп Спишил, благодаря много. Реших да взема думата, защото не, не гласувахме поименно по тази тема. Ето защо исках това да се отрази в протокола. Подкрепих доклада, защото за мен той е много важен. На първо четене може да се а, окаже, че това е проблем, който не засяга Европа, но смятам, че това е много тесногръд подход. Европейския съюз е много важен глобален а, играч. Ето защо не бива да се отегля от международните отговорности. Вя, а, вярвам, че много важно това, че отпуснахме 10 милиона евро за изследователска дейност. Не знам дали тези средства ще бъдат достатъчни. Ако не са достатъчни, средствата трябва да бъдат увеличени, трябва да направим всичко възможно, за да съберем повече информация за връзката между вируса и а, деформацията на мозъка. Благодаря. Благодаря, господин Мамикинс. Благодаря, господин председател. развитието не е нещо, което се отнася само до хората. Вирусите също се развиват, променят се, стават все по-опасни. Това се отнася и за вируса Зика. И този вирус засяга сериозно за зародишите. Засяга и възрастни хора. 28 държави са засегнати от вируса в Азия, в Африка, териториал... екваториалните части. Този вирус се разпространява. Като имаме всичко това предвид, аз подкрепих гледната точка на Европейската комисия относно заделянето на 10 милиона евро за научни изследвания. И призовавам всички заинтересовани страни да вземат участие в това усилие. Сега преминаваме към обсъждане на обясненията на ВОД за положението в Полша. Господин Мамикинс има думата. Извинете, Маурушик. Уважаеми колеги, тук що гласувахме резолюцията относно върховенството на закона в Польша. Много е странно, че тази резолюция нищо не казва. Тя не дава никакъв принос към дебата за върховенство на закона в Полша, но е много показателна за върховенството на закона в Европейския съюз и парламента. Европейските договори не дават право на европейските институции да дават мнение и да взимат решения по подобни въпроси. Те са изцяло от компетентността на страните членки. Европейският съюз показва, че изобщо не му пука за върховенството на е, закона, тъй като не спазва законодателството, което сам е приел. Е, и това е, е срамно за европейските институции. Аз съм е, поляк и в момента се опитвам е, да защитавам принципите. В момента не говоря като поляк, а като представител на десницата като а, е, човек, който а, е, изцяло спазва върховенството на закона. И този принцип изисква не само да искаме от другите да спазват върховенството на закона, но и самите ние да го правим. Така че това е моят призив. Нека да спазваме законодателството и едва тогава да искаме от останалите да го спазват и те. За това аз гласувах срещу тази резолюция не заради нейното съдържание, а защото тя представлява злоупотреба с закона от страна на Европейския парламент. Благодаря, господин Захрадил. Пане председající, není že Благодаря, Безсъмнено днес Европейския парламент направи една много сериозна грешка, като гласува за тази резолюция. По този начин допълнително се дестабилизира позицията на Европейския парламент не само в Полша, но и в други държави членки. Доколкото си спомням, това е третия случай, в който Европейския парламент се намесва във вътрешните работи на една суверенна държава. В миналото подобно нещо се случи в Унгария, а а сега това се случва в Полша. И винаги става въпрос за едно и също нещо. Върви се срещу държавата членка, която не следва основните тенденции, които са очертани от НП или от социалистите. По този начин мисля, че това е предупреждение към новото полско правителство. Смятам, че това не може да се приеме, това е ясна грешка и като представител на ЕКР където наш член е партията на правото и свободата, не може да се приеме. Госпожа Морвай. Рядко а, се случва а, да можем да вземам решение а, в тази зала, която е празна, както обикновено, като ни показват по телевизията, залата винаги е пълна. Колежката по време на дискусията в Полша ни каза, че тя е поискала в писмена форма Европейския съюз а, да ни изложи а, на какво основание се намеса във вътрешните работи на Полша. А, Подобно беше положението, когато се дебатираше за Унгария. Тогава също не беше посочено правно основание. Сроковете не бяха спазени за отговор. Така че искам да помоля нашите европейски предприятия, приятели да се занимават с собствените си проблеми, с собственото си население. Занимавайте се, уважаеми приятели, с това на какво правно основание напускат беженци против волята на населението. Занимавайте се с това, че във вашите държави не работи полицията, не работят тайните служби. В Белгия, например, е така, не в Унгария. В Белгия непрекъснато наблюдаваме отсъствието на правова държава и неспособност за борба с тероризма, така че занимавайте се с вашите си проблеми. Благодаря. Говорихте една минута и 47 секунди, почти се отвоихте времето. Така не може, господин Золтек, една минута. Благодаря. Част от действията предприятия от полското правителство в областта на емиграцията и на семейството са правилни, но има и такива, свързани с надзора, напомнят за комунистическите времена. Резолюциите критикува начина по който Конституционният съд беше формиран. Става дума за работни места. Аз гласувах против тази резолюция, най-вече поради това, че считам, че Европейския съюз не трябва да се намесва във вътрешните работи на държава членка. Робърт Шуман, който основател на Съюза, сигурно е би би се разстроил много, като вижда какво се прави с неговото творение и как се заграбват правомощия и се насърчават, например, хомосексуалистите. Благодаря господин Юрек за една минута. Днес трябва да отбележа, че имаме празник в Полша и тази резолюция е нещо, което вие можете да връчите като подарък за този важен ден в Полша. Това е резолюция срещу Полша, както има и резолюция срещу Унгария. Член 7 е пределно ясен. Там се посочва, че правото на Европейския съюз трябва да се следва. Добре, няма проблем, но това е началото на края на Европейския съюз. Това ли искаме да при... сложим край на Европейския съюз? Благодаря, господин Маминкинс. Благодаря, господин председател. Разбира се, Едно правителство, което е демократично избрано, има правото да предприема реформи, особено когато не, е, неговия народ желае тези реформи. Точно такъв е случай в Польша. Но всяко едно правителство трябва да спазва сключените от страната международни договори. Точно тук а, е, има проблем с върховенството на закона е, и а, е, медиите. Затова аз се въздържах по време на гласуването. Смятам, че полската страна се опитва да а, а, си играе с нервите на Европейския съюз и обратно, но аз гласувах въздържал се. Благодаря. Това беше последният оратор. С това приключва обяснението на вода. Заседанието се прекъсва до 3 часа.